Okay. Dear colleagues or dear friends or what we could achieve together. Скъпи колеги, нека да продължим срещата. По практически причини ви моля да си сложите слушалките, защото сега ще говоря народния ми език и доста малко души ще могат бъдат в състояние да ме разберат. И така, след кафе паузата, ще се опитаме да проведем третата част от нашия пленарен дебат – ще работим до 12.30, един без 20. И след това ще закрием заседанието. И тази е, вечер. А, не, след като приключи заседанието, е, ще имаме още няколко минути на разположение. Така че, моля ви след заседанието да останете, защото а, е, ще има и други мероприятия. Но няма да работим повече от... Няма да работим след един часа. Надявам се а, е, да свършим на време. Искам да ви помоля да се изказвате а, кратко. 15 желаящи има да вземат думата. И мисля, че имам имената тук, но понякога не е толкова лесно. За това ще назова номера на място, на което седите. И така, 510 място. Сега имената на ги знам господин или госпожата, която седи на 510-то място. Не, явно няма никой на това място. 239-то място. Има ли някакво объркване? Och jag frågar den som sitter på plats 198. 98. Имате въпрос ли? good morning still. My name is Dr. Yvonne Thompson. I'm from the... Добро утро, аз съм Томпсън. Аз съм от бизнес мрежата АКТБ и съм от работна група номер едно. Искам да благодаря на докладчиците за това, че те много точно и избито предадоха това, което беше обсъждано по време на семинара. Искам да се спра на няколко неща. Искам да видя и да подчертая нещата, които бяха включени още веднъж. Най-вече използването на бизнеса като възможност за постигане на финансова свобода и за справяне, инструмент за справяне с бедността. Смятам, че е важно да се оказва подкрепа на организациите, на бизнеса и да се подпомагат хората, които искат да започнат свой собствен бизнес. Не да се а, а, помага само с финансови средства, ами да се помага така, че а, да има развитие. Важно е а, да се постигне финансова независимост. Също самопомощта е нещо важно. Друго нещо, на което искам да се спра, Беше казано от колегата от Социално-економически комитет по отношение на бележките от семинар 3, точка 5, относно дискусиите и тя каза, че трябва да се зачеркне думата черен. Аз не съм съгласна, защото смятам, че с думата черен се се предполага, че всички общности са са включени в тази политика. За мен и от а, моя гледна точка, много рядко а, се виждат а, семейства по плакатите, семейства от а, бялата раса, които да искат помощ, да са изобразени по такъв начин. Критиката ми към думата черен е единствено тази, че черен трябва да е с главна буква, защото се отнася до цветнокожите хора. Така, искам да дам думата на а, място 283. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais juste faire part. Благодаря ви, господин председател. Жен, euh, faisant Аз представлявам делегация от млади хора. Бих искал да направя едно предложение, което не успях да направя вчера по време на семинара. Мисля, че Европа трябва да обмисли възможността за откриване на границите си за онези млади хора, които не са част, които не са от страните, обхванати от програмата Еразъм. Ние говорим също така и за доброволческа дейност. Много е важно младите хора да участват в културния и социален живот на други страни. Благодаря ви, казва председателят. Дам думата на депутат от Европейския парламент. Бернард, господин Бернард, моля. Извинете, господин председател. Не разбрах, че на мен ми давате думата. Нашият семинар даде основания за най-много наброй коментари и изказвания. Ние се радваме на това, но и усещаме, че сме отговорни за това, че не сме успели да отразим всичко в нашия доклад. Наистина, нашият семинар беше много разнообразен, предлагаха се много идеи, просто беше много трудно да вместим всичко само в двете страници, какъвто е обема на доклада. Много е жалко, наистина, че нямахме възможност и време да обсъдим някои от предложенията повече. Имаше някои въпроси, които предизвикаха много противоречия. За това беше много трудно да постигнем консенсус по тях и съответно да ги трансформираме в нещо, което да бъде включено в доклада. Аз съм представител на левицата тук в парламента. Е, и аз исках да включа в доклада само тези предложения, които са подкрепени от всички, а не само тези предложения, които според мен са важни. Да, разбира се, трябва да бъдат отразени и други предложения. И смятам, че нашата дейност беше много синхронизирана с дейността на семинар 1. Важно е обаче да се добави, че нашите обсъждания не са изцяло отразени в доклада. Обаче ние наистина говорихме за европейския социален модел, нещо, което е от изключително значение, когато обсъждаме проблема на бедността, проблема с бедността. Освен това, хартата за основни права вдъхва нов живот в тази тема. На нашия семинар ние решихме, че ние трябва да препоръчаме на Европейския парламент да изисква да се изпълнява стрикно хартата, както и Европейската конвенция за човешки права. Мисля си, че трябва да сме много активни по този въпрос. Освен това, искам да спомена следното. Имахме един доста противоречив дебат, свързан с Черна Африка. Мисля, че трябва да говорим за конкретните характеристики – и конкретните проблеми на хората от страните, които се намират в Африка на юг от Сахара. Това е по-политически коректното наименование. Черната общност има собствен опит, собствен начин на живот и свои страдания. И аз се надявах, че това беше отразено в предложението. предложих формулировката хора с происход от Черна Африка и мислех, че това ще бъде повече подкрепено, отколкото идеята да се говори за общност на чернокожите. Така или иначе, не бих искала да говоря твърде подробно, тъй като нямаме време, но наистина има някои практически въпроси, по които трябва да поработим повече. Има някои подробности, които трябва да бъдат изчистени, така че ще обмислим в окончателния вариант как да изчистим всичко това. Благодаря ви. Благодаря. Сега, Мянго Чали има писмено искане за думата. Тук ли сте? Мисля, че е дясно в залата. Господин Чоли. Имате думата, господине. Bonjour, excusez-moi. En fait, je parle au nom de tous les élèves de la Sainte Famille. Nous avons Говоря от името на група ученици от самото начало забелязахме, че говорите за бедните хора, за тези, които са маргинализирани. Да, добре ще бъде да говорим за това, но от години нищо не се променя. Много предложения има, а просто остават на хартия. Тези хора са изправени пред много трудности, а за тях като че ли нищо не се прави. Разбирам, че хората, които получават пенсия, трябва да плащат и данък. Цял живот са го правили, а сега какво се получава? Дори и сега се отнемат някакви пари от тях. Трябва да се взимат конкретни задачи и мерки, за да може в крайна сметка това да доведе до промяна. Jag tror att det här var det inlägget som fick störst applåder, åtminstone för närvarande idag. Да. И сега преминаваме към въпроса, свързан с конференцията с цел постигане на консенсус. Фрит има думата. Да, трудно е. Не знам къде седите. Имате думата. Е, е, е, Благодаря ви. Бих искал да кажа нещо по отношение на конференцията за консенсуса, която бе проведена преди почивката за кафе. Нека някой да ми обясни защо бе свикана тази конференция и наречена конференция на консенсуса с 20 души участници. Очевидно има различни е, вариации на думата, но тези хора бяха свикани да говорят свободно, да разсъждават по тази тема. Защо? Аз искам да се отгранича от тази група. Мисля, че не е възможно да се стигне до консенсусен доклад от Агора в този смисъл наричайки конференцията конференция на консенсуса, всъщност не позволява да изчерпим целият потенциал, който ни дава възможност да реализираме нещо много повече по смисъла на метода на а, съвместна координиране, взимане на решение. По отношение на нещата по същество. Текстът според мен е тенденциозен. Няма да навлизам в подробности. Мисля, че това е много негативно. Цитирам точно текста. Младите хора, които повече не се вслушват във възрастните и така нататък. Най-различни тълкования могат да бъдат продължени от тук нататък. Препоръки 1 и 4 Питам, какво е доказателството за тях, защото като граждан не мога да ги подчерта и подкрепя. Съжалявам, че така негативно се изказах, но според мен това бе необходимо. Jag vill verkligen understryka att vi ska vara öppna och fria och man har rätt att uttrycka sina åsikter både för och emot. Благодаря. Това е свободен дебат. Разбирате се, можете да говорите против, за, може да се изкажете свободно своето мнение. Платформа за социална работа Габриела. Тук ли сте, Габриела? Тук съм. С мой ред ли е? Ето ме тук. Може би има и друга Габриела в залата. Е, Европейски алианс за доброволчество. Това е моята организация. Искам да говоря от името на този алианс. Знае, че тази година е годината на доброволчеството в Европа. Искам да изразя своята благодарност към всички доброволци, които работят неуморно в Европа срещу бедността и социалната изолация. Бих искал е, да призова онези, които взимат политическите решения, да работят съвместно с нас, защото е необходимо да се подобри както структурата, така и дейността. Необходимо е да се борим а, с бедността сред толкова много повече европейци, което всъщност е много по-трудна задача. А, необходимо да се работи с неправителствените организации, а да се подобри и тяхното функциониране в борбата срещу бъдността. Благодаря ви. Председателя, благодаря Габриела. Когато давам думата, много ви моля, махнете с ръка, за да можем да ви намерим. Дора Касимирис. тук ли сте? Дора, тук ли сте? Please. My name is Dora. Казвам се Дора Касимерис и затова не разбрах какво казахте. А, така че... Проерхоме е, από την Ελλάδα, е, εκπροσωπώ... Аз съм гъркиня. Представляваме една организация, която се нарича Актида. Имаме един център, където могат да бъдат настанявани деца. Имам предвид деца от болници. Самата аз живея в периферен район и смятам, че предложението е чудесно. Искам да ви благодаря за това, че отправихте този апел. Проблема, с който трябва да се борим, и затова и се радвам, че сме тук. Емиграцията. Бях във втора работна група и там много добре говорихме, изслушвахме се, сътрудничихме си, обаче, за съжаление, не всички реакции бяха положителни. Имаше едно момиче от България, журналистка, която иска да се махне от България. тръгнала към границата да се мести, обаче ние преграждаме границата с Гърция, защото имаме сериозен проблем. Представете си, живеете в една чудесна градина с цветя, чувствате се свободен. И така се почувствах аз. Или се чувствах аз, извинете. И след това има реакции към миграцията. Е, и нашия начин, нашите предложения са свързани с следното. Ние в Гърци си имаме много проблеми по-настоящем. Как да се чувстват гърците, ако ги застигне нелегалната миграция? Не говоря за хора, които идват цялото си семейство, всички ще работят. Не, говорим за хора, които минават нелегално границата – а ние сме в нашата прекрасна градина, обаче тя няма ограда и всеки може да дойде и да ни се настани в градината. Та, въпросът е дали Европейския съюз ще се справи ли изобщо с този проблем някога, проблема, който среща Гърция. Всеки ден самолети прелитат над красивите ни градини, над Атина – Всички в Европа имат едни и същи мечти, всички искат солидарност, всички искат сигурност. Човечност. Ето това го се забравя, това се забравя. Човечността се забравя постоянно. Е, има расизъм в Гърция, не мога да го отрека. Може би, ако нямаше толкова много миграция, може би нямаше да има. Но в крайна сметка тази враждебност се поражда и от отношенията между хората. В нашата страна има проблеми с корупцията. И това е вярно. Обаче корупция има и по други места. но не получаваме, според мен, подкрепа от Европейския съюз. Нещо трябва да се направи. Трябва да се направи навсякъде. И във Франция, и в Германия, на много други места. Всеки си има граници на държавата и може да си патрулира границите. Обаче хората винаги намират начин да се промъкнат. И никой не обича незаконните мигранти. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Μέσα στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα пархун υπάρχουν μετανάστες. Така че ми се иска да си го представите, като картина да го видите. Дори в университетите има незаконни мигранти – Самите ние не разбираме какво се случва вече в страната ни. Отчаяни сме. Страх ни е да напуснем домовете си. Българката, за която говорихме. Еми, да, разбираме я. Обаче трябва да се направи нещо. За всички тези хора. Трудно е. Проблемът не е само економически, но и социален. Има държави, в които като че ли изчезва човечността. И за това искаме помощ и се надяваме, че вие ще ни я дадете. Имаме нужда от надежда. Благодаря. Давам думата на следващия оратор, който е председател на групата по консенсус. Да, ето ви, имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Взимам а, думата, защото мисля, че всички, които бяха част от а, групата или конференцията за консенсус а, в края на днешната гора, може да се чувстват малко разстроени от това, което бе казано за, гру... за работата, извинете, която са извършили. Никой не може да каже как точно трябва да се развиват нещата в тази конференция, нито пък някой има монопол върху нея. Мисля, че това беше подходящ начин да се достигне до консенсус. Част от предложенията, които бяха направени, най-вероятно могат да бъдат критикувани, може да претърпят някаква ревизия, но не забравяйте, че те са един резултат от работата на хора, които не са експерти. Това е работа, която се основава на опита на реални хора, голямата част от тях живеещи в Брюксел. Така че нашите резултати всъщност отразяват опита на хората в сблъсъка им с бедността. Това е принос към нашата работа и аз мисля, че трябва да го зачетете като таков. Хилари Блум Хирали Блум. Take the micro. Um, microphone. One or two issues. Едно-две неща искам да кажа само. Съжалявам, че аз явно най-лошо ще се държа от всички, обаче човек трябва да има достатъчно смелост да каже някои неща. Между другото, има една грешка в група 1, но не го казах, когато говорят за регламента за банките. Става дума за даването на заеми от небанкови организации. И аз говорех всъщност, исках да се направи един европейски регламент за даване на кредити от извън банкови институции, като се фиксират лихвите. Поразена съм от а, това, което се случва тук, защото имам чувство, че говорим сред хора, които са убедени в същото. А, всички разбираме бедността. Явно 5 минути човек като се замисли, веднага си представя какво е да си много беден. А, това обаче, което не, бях, не взехме предвид, е следното. Почти всички ние имаме десноцентрийски правителства, които стават все по-десни и е, намаляват мерките за подпомагане на бедните. Идваме тук, чувстваме се добре, е, всички се чувстваме на бедните, но всъщност трябва да признаем, че това са демократично избрани правителства и бълшинството от населението всъщност не е съгласно с нас. Имат а, много крайно отношение към бедните и дори мисля, че бедността сами са си я докарали. Например, когато говорим за многодетните семейства и техните проблеми, много казвате ми, не дайте да раждате деца, които не можете да позволите да гледате. Аз не го казвам аз, но ви казвам, че има много хора, които го казват и го мислят. Едно от нещата, което не бе споменато и аз съм изненадана, е, че никой не говори за бедността, които сами си докарваме. Знам, че говоря, може би, като Маргарет Танчер, нямам нищо общо с нея, между другото, но не бива да игнорираме проблемите, свързани с алкохола и дрогата. Има много проблеми, при които, примерно, децата на наркомани биват изоставени, дават се на много възрастни баби и дядовци, които всъщност нямат много средства да се грижат за децата. Така че това е една нова бедност. Всъщност не знам дали е нова, защото при, при алкохолизма винаги е имало такъв проблем. Но никой не го споменава. И според мен това трябваше да се спомене. Вместо да казваме, трябва да видим проблемите на жените, ми какво да ги гледаме? Ние сме запознати с тях. И още нещо постоянно се апелират за научни изследвания. Нямаме нужда от повече научни изследвания. Добре, може по-добре да разберем и то да стане нашето познание по въпроса много софистицирано. Но по този начин помагаме ли на някого? Хората имат нужда от помощ и трябва да се съсредоточим върху тази помощ. И така стигам до един списък оплаквания към това заседание – Говорихме, че не трябва с хората да се обръщ... към хората се обръщаме с номера. Хубаво, ма хубаво беше, например, да има списък с участниците. Ако искате хората да след това да се свързват помеждите си и да работят в мрежа, нямат нужда от това нещо, когато са си вкъщи. И искам да ви попитам, как успяхте толкова бели лица да съберете на едно заседание в Европа днес? Къде са хората, които смятам, всеки ден срещаме по улицата и са от етнически младсинства. Ами много малко са тук, направо никой няма. Така че според мен трябва а, да работите и по този въпрос. Искам да изслушам становището на хора, които се занимават с организации, които работят пряко с хората или пък са членове на самите организации. А не всички ние тук, където сме седнали и гледаме отгоре надолу и накрая вече ще стана наистина много неприятна. Съжалявам. Колко струваше това заседание? Някой ми каза, най-вероятно 300 000 евро. Бедният човек сега по-добре ли ще живее след като ние заседавахме днес? Аз не мисля така. Вие така може да мислите, но аз не мисля така. Какво ви накара да сервирате шампанско на едно заседание за бедността? в Обединеното кралство на Европа и на хората и на хората, които работят тук, и им викаме свинете, които се хранят на, на коритото. Еми аз ли станах едно прасе, което яде? Нямам нужда от такава храна, която е прекалено е, богата ние трябва да заложим стандартите. Да се яде един обяд, който да е елементарен, от сирене домати или примерно леща и ориз за вечеря. Всички ли имаме нужда? Толкова ли сме бедни? Вие тук има ли бедни сред нас? Та да има нужда някой да го субсидира и да му ам, сервира ядено. Отвратително е това. Казах го аз това по-рано и колегите ми казаха, е така се прави в Европейския парламент – ми хайде, е по-добър да е стандарта в този парламент. Аз не искам да живея като тях и не искам данъците на бедните хора с ДДС-то, за да субсидирам а, това упражнение. Нито една част от него. Отвратително е всичко това. И това, just... което трябва да правим, вместо само да си приказваме, аз ето тук имам една чанта, която ми я дадаха, нямам нужда от нея, ще оставя на вратата и искам да сложите пари в нея и след това да ги дадем на този хор от бездомните, който ще пее за нас. Защото всички получихме командировачни, които са много по-щедри, отколкото имаме нужда. Не знам защо. Имам право аз да извличам полза от това, че съм дошла на конференция за бедността. Няма смисъл. Ще оставя това там и ви моля всички да пуснете пари в него и следващия път организаторите да се опитат да го организират по един по-приличен начин. Благодаря ти, Хилари. Мога да те уверя, че този че твоето изказване ще бъде чуто. Франц Холцмайер има думата. Тук съм. Да, след това изказване не е съвсем просто да се върна към една тема, която беше обсъдена в семинар 1 и тема, която не беше отразена в доклада. Става въпрос за здравните и социални услуги. Тези услуги стават все по-необходими. Знаете проблема с хората, които имат нужда от такъв тип услуги, зависят от тях, разчитат на тях. През последните години стана ясно, че секторът с тези услуги е насочен към извличане на ползи и печалби. Обаче има и групи за самопомощ, за взаимопомощ, които са сформирани от хора, които са с, същите проблеми. Трябва да има на обвързване на правата, на всички тези хора в тяхното ежедневие, да се ползват с тези права. Разбира се, става въпрос най-вече за жени, но не само за тях, но о, о, трябва да се помисли за това, че жените най-вече се грижат за болните в семейството и о, тяхната работа трябва да бъде облегчена преди кризата още бяха лоши условията на труд, лошо заплащане, голям натиск, никакви възможности за израстване в кариерата. Сега 3 четвърти от държавите членки се опитват да решат бюджетни си проблеми, като съкръщават точно от този сектор. От една страна проблемите си остават, от друга страна финансирането намалява. И ще стане така, че семействата поемат целият товар, жените поемат по-голям товар и такъв тип услуги също биват затруднявани. Ето защо апелирам тази тема да бъде включена в доклада. Искам да кажа, че и директивите, свързани с социалните и здравни услуги да бъдат включени, да се прилагат. На второ място аз съм убеден, че тези услуги са много важни за един бъдещ, економи... за един бъдещ економически модел, такъв какъв... какъвто ние а, си го пожелахме. Вчера говорихме за това, че за нас е важно и за политиците е важно да обсъждаме в какъв свят искаме да живеем в бъдеще. И в тази а, връзка тези услуги играят голяма роля. На трето място, а, добре е да има един подробен анализ и а, Европейския парламент да а, окаже натиск в преговорите с комисията, така че да има средства от структурните фондове, които да оказват подкрепа на сектора за здравните и социални услуги. Благодаря ви. Благодаря. Димитро Стамолис има думата. Да. Господин Биле. Hello, here, left, your left, here. Тук съм, в ляво. Um, thank you, uh, Благодаря, господин председателю. Аз съм от Полша и ще говоря на полски. Добре дошли всички. Аз съм от фундацията Сорос, която е член на форума за солидарност към правата, правата на хората. По отношение на консенсуса, да, разбирам, че вие не сте специалисти по този въпрос и аз бих искала да добавя някои нови неща, свързани с новите технологии. Искам да ви помоля да включите факта, че новите технологии и, новото технологично оборудване представлява проблем за някои хора, защото те не знаят как да го използват. Става въпроса за опътванията за потребителите. Колко често четете едно такова опътване, те не са написани за обикновените хора. Те са написани за а, компютърни специалисти или, или за инженери. Трябва да се види как да се комбинира а, познанието, психологията, инженерните технологии, научните технологии и какво трябва да се научат хората да говорят на този език на инженерите и специалистите. И да ги научим да създадат тези технологични устройства и оборудване по такъв начин, че да могат да се използват интуитивно да има ам, устройства, които използваме, за да общуваме и да ги използваме лесно и безпроблемно. Все пак живеем 21 век. Аз не съм участвала в предишните конференции и искам да ви попитам за в бъдеще и да ви помоля, може да ни дадете някакво резюме, кои е, действия са били предприяти, какво е постигнато. До сега не съм а, е, чула тук да се прави някакво обобщение на предишните конференции за това какво е а, е, изпълнено, какво е направено, някакви а, е, констатации да се правят. Ние трябва да се вслушваме в гласа на европейските граждани. Благодаря. Да, може да изкажете вашето мнение, но ще имаме проблеми с времето, защото трябва всички да вземат думата може би не трябва всички да излагат становището си сега. Моля ви да си изкажете набързо, защото след 5 минути трябва да приключим. Ева Розенберга. Ева Розенберг. Да, please. Thank you, Chair. I have a comment on the work... Благодаря, господин председател. Има някои бележки, свързани с работата на семинар 3. Мисля, че трябва да се потърси връзката между бедността и, от друга страна, алчността и прекомерното потребление. Мисля, че по този начин ще бъде разгледано и структурното ниво и мисля, че за да можем да имаме реална солидарност, ние трябва също така да обърнем внимание на алчността и прекомерното потребление. Много е важно да утвърждаваме ценностите на взаимното уважение, взаимните грижи, взаимната загриженост и подкрепа. Благодаря ви. Nu ordet till Moses. Jag har lite svårt att se efternamnet, men jag tror att du sitter här, Moses. Благодаря ви за вашето изказване. Следващия, моля, човекът, който седи пред мен. Okay. About the indicators. За показателите. Тук беше казано, че на трети семинар, аз не бях там, защото бях на друг семинар, че трябва за да се борим срещу бедността, трябва да направим анализ и проучване и да изготвим един набор от показатели. Съгласен съм, но бих предложил нещо допълнително, за да не се върнем назад. Много оратори то говориха за риск от бедността, за крайна бедност. Но реално, как да ги измерим? Крайната бедност, поред мен е абсолютна бедност. Да, тук мисля си, че няма две мнения по въпроса. Просто тук едва ли трябва да търсим дефиниция. Но все пак ние трябва да знаем какви точно политически решения трябва да прилагаме, за да се борим срещу различни видове бедност. За това ни трябват целеви, конкретни, извинете, цифрови показатели. О, не, казва, че 2 долара на ден. Но това не е в Европа. В Европа рискът от бедност възниква, когато човек получава под 60% от средния доход за населението. Има един прак от 40%, също така има един показател 50%. Чел съм специализирана литература, понякога се казва, че съотношението 50 на 50. Понякога казва, че 40 примерно е прага на бедността, 40%. Но трябва да сме наясно, какво точно имам предвид? Например, когато моето правителство говори за бедността, то казва, ние не, ние не говорим за бедност, а за риск от бедност. И защо се говори за риск от бедност? Ние тук говорихме за един показател. Не можем реално да разберем ситуацията, ако нямаме два критерия. Единият критерий е разполагаемия доход. Тоест това, какво хората имат и какво те нямат. Ако от 10 необходими а, неща вие имате само 4, следователно вие сте беден. Европейската комисия сега в момента провежда проучване за въвеждането на включването на стандарта за живот в бюджета. Тоест, следва да се отчете от какво има нужда едно средностатистическо семейство. Мисля си, че трябва да използваме подобни критерии, подобни показатели. И още нещо за заключенията на конференцията за консенсуса. Стойността на живота расте. Имаме бедност на старите хора в Европа. Това означава, че е необходимо да се изчисли какво точно е необходимо на старите хора, за да се определят дали те са бедни или не. Председателят, сега в момента имаме половин час и нито една минута повече и трябва в един час точно да приключим. Сега ще дам думата на нашите поканени гости, на нашите ключови оратори и депутати от Европейския парламент. Така че малко ще се отклоня от програмата. Ще дам думата на госпожа Курки, после на господин Ройтер, и след това госпожа Дюран ще вземе думата. А, бих искал да бих искал да дам думата на госпожа Курхи, президент на, на отдела за заетост на економическия комитет, комитет економически и социален комитет, извинете. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря, че ме поканихте да говоря на вашата среща от името на нашия комитет. Благодаря на госпожа Дюрант и госпожа Ройтер. Искам да ви поздравя с провеждането на Агора. Мисля, че това е ясен ангажимент на всички участници да търсят решение на проблемите, свързани с бедността, които все още въздействат над над 100 милиона хора в Европа. Въпреки, че борбата с бедността основно е ангажимент на държавите членки, мисля, че новите измерения също са много важни. Новите а, цели и подходи в Европейския съюз призовават националните политики да станат още по-ефективни. Ние ще продължим да работим в тази насока. Необходимо е да се уточни кои са новите социални предизвикателства, така наречения МЕК закон, свързан с интегрирането и политиката за интегриране. Но ефективна дейност на ниво Европейска съюз не е възможно без ясна политическа воля, ангажимент и лидерство, а също така и споразумение с държавите членки да се продължи в тази посока. Дебата по а, бедността, социалната а, изолация, кризата, всичко това са факти, но тези проблеми а, не са проблеми само на всяко правителство, а и на всеки гражданин. Правителствата ограничават разходите по социалните програми, което означава, че в крайна сметка все повече ще се задълбочава кризата, въпреки че економиката започва да се възстановява. Това е сериозно предизвикателство към европейския социален модел, а също така и целите в Европейската стратегия 2020. Очевидно е необходимо да се предприемат бързи действия. Трябва да се съсредоточим върху стратегията за интеграция, която е свързана с разработването на схеми за а, минимум доход, плюс достъп до различните пазари на труда и качествени услуги за всички. Искам да подчертая, че приоритетите в политиката трябва да бъдат подкрепени с финансиране. При съкрещаването на бюджетите очевидно е необходимо да се предвидят средства за тези приоритети. И борбата срещу бедността трябва да бъде интегрирана част от политиката за развитие на економиката. Нашия комитет работи активно по всички тези въпроси през изминалите години. Имаме специална група, която изгражда мрежи и контакти с други граждански общества и неправителствените организации. Особените основни заключения – диалог и сътрудничество в европейското пространство трябва да продължава чрез редовен обмен и конкретни действия по отношение намаляване бедността. Предприятите действия повишават осведомеността относно комплексния характер на бедността, както и предизвикателствата за мерки срещу това. Разбира се, имаме политически ангажимент. Много теми са свързани с бедността тази година. Ще допринесем до инициативите, които са водещи в Европейския съюз, както и е, приоритетите на съюза. Унгарското председателство предложи интересни въпроси, свързани с ромите и семейната политика които ще подкрепим. Разбира се, ще имаме и собствени становища, които е, ще се спрат на липсата на дом, иммигрантите и интеграцията. Last but not least, Уважаеми госпожи и господа, искам да подчертая, че ние представляваме демокрацията на участие, т.е. самите граждани. В тази роля Комитетът е ценен партньор в на инициативите, за да се преодолеят пропуските и е, липсата до някъде на контакт между институциите и гражданите. Изключително важно е именно а, всичко това, което правим, както в този форум Агора, както по отношение цялостната концепция, така и мерките, които ще разработим. Благодаря ви, се надяваме, че ще продължим съвместните си дерки заедно. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря ви за това кратко изказване. Очевидно, социалните проблеми ще бъдат уточнявани в бъдеще. И сега думата има следващият оратор. Притискате ме. Не мога да бъда кратък, но искам от социалната платформа да кажем нещо. За онези, които не са запознати с социалната платформа, ние не сме част от институциите на Европейския съюз, но сме си институция, защото сме представителния орган на социалните НПО. Е, имаме много членове и поне сред онези, които са тук, е, могат да разпозная Кофасе, Age, Caritas, Mental Health Europe, Адекамонт, Uh, и много други организации. Ако някой съм пропуснал, оплачете се на секретарията на социалната платформа. Радвам се, че сте тук. Важното е да сте тук и се радвам, че имаме такава възможност. Нямаше популизъм, все пак не би го нарекал популизъм, но се изрази тук едно очудване. Къде се намираме? Ами ние сме в Европейския парламент и това е едно постижение – Бях тук за първата и за втората агора и с новият законодателен мандат си изпомням, че Изабел по радиото каза, че ще говори пред Агората. Познавам и колегата от Чехия. Радваме се, че процесът продължава. Каква е целта? Целта не е да се конкурираме с институциите не е да поставяме под въпрос легитимността на евродепутатите. Да, би било по-добре да има повече евродепутати, разбира се. И особено колегите ви, които не са тук, трябва да разберат, че изпускат една възможност. И то не да говорят с нас, ние с тях си говорим всеки ден, а да говорят с гражданите. Гражданите, които питат защо изобщо да гласувам за Европейския парламент. Ако погледнем статистиката, 40% е средната избирателна активност. В Белгия 25%. А хората, които живеят в бедност, в крайна бедност, не участват в изборите, защото не виждат смисъл в гласуването. Те смятат, че то не променя политиките. Ето това е пропуснатата възможност за онези, които днес не присъстват тук. И затова ще се обърна към депутатите, които са тук, да предадат това послание е, на депутатите, които не са тук. Не искаме да говорим от ваше име, няма ние да ви вършим работата, но искаме да разберете какво означава социалния диалог. И вчера и днес в дебатите се питаше каква е политическата цел на парламента. Говори се за социалната политика, тя е в ръцете на държавите членки, не в институциите. Така е, обаче списъка е дълъг, не само свързан с Европейската година и борбата с бедността, а навсякъде е записано това в европейските политики. Говори се за социални услуги от общ интерес. Ми ето, ще го гласувате по такъв доклад. Единия, извинете, акта за единия пазар и по него ще гласувате. И там са включени такива въпроси, защото се питаме как да изпълняваме социални услуги от общ интерес. Единното разрешително също ще се разисква. Сезонните работници, а, хората от трети страни, какви ще бъдат техните права. И това, разбира се, е само част от въпросите. Ами доклада на Подимати, какво общо има с бедността. Това е една възможност всъщност да разберем последиците от кризата и че кризата идва от липсата на контрол и прозрачност на финансовите пазари. Затова гласуването по този доклад на Бодимати ще изпрати един ясен знак, че европейските институции са разбрали причината за тази криза. Три неща. Първо, въпроса за солидарност. Солидарност, не благотворителност. Моята организация се казва Солидар. Не искаме подаяния. Става дума за права, защита на правата, преразпределение на отговорности. Става дума за организация. Ето това е социалната система. Как да организираме нещата на европейско ниво и в глобален план. След това равенството. Да, казахте, знаем, че има все по-голямо неравенство в държавите членки. То не намалява. Богатите си стават по-богати, бедните по-бедни, а онези в средата също преминават много повече към страната на бедните, отколкото към страната на богатите. Това е социалната реалност в държавите членки. Има един феномен в държавите членки на Европейския съюз, където хората хем работят, хем не могат да си покриват разходите. Тоест, работещи бедни. Е, как става това? Ето ви огромен проблем. Хората печелят все по-малко и след това се питаме и за социалния диалог. Голяма част от е, производствата се изнасят в чужбина, съответно синдикатите какво да кажат? Те не могат да стигнат, това е друга държава, те не могат да се намесват в заплащането. На трето място. Как да борим бедността? И то по-засилено. Имаме член 9 от Лисабонския договор, това е един плюс. Имаме социалните ангажименти, имаме платформата за бедността, Европа до 2020 година. Сега не е брилянтна тази програма, поне не пеотата казва така, но има напредък. И по институционалната част от работата ни наистина трябва да повторя пак, че е нужно сътрудничество. След това, лобистки организации. Ами, ние предоставяме социални услуги. Имаме колеги тук, които критикуваха Социалните НПО не предоставят само социални услуги. Да, не само, но и това предоставят. Необходима ни е тази възможност не да даваме подаяния на хората, за да излязат от бедността, да им покажем какви са възможностите при тях. Ми дайте да видим Бразилия, погледнете. Социалната политика извади 30 милиона човека от бедността. А ние говорим в Европа за 20 милиона бедни. Така че хайде да видим доколко сме амбициозни и доколко всъщност не сме особено. Пет кратки предложения за това как да има напредък. Първо място. Трябва да продължим да подсилваме социалното изменение на стратегията Европа 2020 година. Това е свързано с стратегията, свързано е с битката между социалните сили и економическите такива и в комисията и в парламента. Второ място имаме нужда от конкретни действия. Конкретни действия, конкретни политики, измерими политика. Е, политики. Социалните, НПО и хората, които имат опит с бедността, са тези, които могат да преценят доколко е ефикасно нещо или не. Необходимо е също така и финансова подкрепа да се получи. Ние смятаме, че Европейския социален фонд не е там само за да подпомага държава членки е, и да прикрива, че те всъщност не влагат достатъчно средства в професионалното обучение. Те от държавите не заделят, а ползват социалния фонд. Така че и структурните фондове и социалния фонд дават структурна подкрепа за конкретни политики за излизане от бедността. Трябва да се справим с различните лица на бедността. Е, понякога нещата изглеждат е, сложни, особено на такова заседание, но беше хубаво, че чухме за многодетните семейства или пък за хората, които живеят в крайна бедност, или пък хората, които живеят в е, селата и са много бедни. Така че бедността няма едно лице, тя е многолика. Мисля, че нашите членове са много силни в това отношение, защото те постоянно говорят за опита на хората. Ние работим за вас, ние не говорим от името на вас, на бедните, но имаме нужда да ни кажете какво се случва. Така че за това е, социалните НПО са такива. Казахте, бели сме. Еми да, проблем е. Знаем го този проблем. Трябва да се работи по това, че всички са бели. Що се отнася до изпълнението на политиките в държавите членки? От страна на социалната платформа вече доста време говорим за това дали не трябва да има такива платформи във всички държави членки. Аз предпочитам социалните НПО да бъдат организирани във всички държави членки, да имаме такова едно многообразие. Държавите членки трябва да разберат, че е необходим социален диалог, което не винаги е очевидно, но има нужда и от взаимодопълване в този социален диалог. И така светът ще стане по-добър. И в заключение един колега, с който с удоволствие работих, Стефан Есел, едно младо момче, на 93 години, каза оратора, който във Франция съвсем наскоро публикува една книга, която се нарича нещо свързано с бедността. Така че трябва да продължим. Conny, får jag bara säga innan jag lämnar ordet till våra parlamentariker här. И така, преди да дам думата на следващия оратор, искам да кажа нещо. Ние тук седим в една голяма зала. И ние сме заедно. Заседаваме заедно. И в тази зала се провеждат само пленарните заседания. Това е един жест и един ясен знак от страна на Европейския парламент за е, това, че на че Агора беше проведена тук. Това е един много добър сигнал от страна на парламента за това, че ни беше предоставена една такава голяма зала, а не ни натикаха в някаква малка стая. Изабел има думата. Ah, attendez que j'ai parlé. <laughs> Euh, voilà, donc on arrive au terme de... Нека поздравленията да са след това. Два дни и половина работихме, говорихме, много неща чух лично аз, много материи е, бяха обсъдени. И Агора беше разделена на три части, имаше представители на, на Европейския парламент, не бяха достатъчни, но ние като депутати носим отговор, отговорност за това нещо да се направи. Това, което се говори, да се приложи на практика. Ние искаме да работим и с НПО, и с други организации, които а, осъществяват а, връзката между гражданите и а, европейските институции. И така, ам, това обединяване на Европейския парламент, гражданите, Европейския економически и социален комитет, това е звено е много важно. За това ам, гласът на гражданите да бъде чут. Тук а, бяха обсъдени много въпроси, не на последно място. Таксите за мобилните телефони, а, всичко, което ни ядосва и което ни възмущава, беше споменато и обсъдено. Също бяха засегнати и парламентарни предложения, които трябва да бъдат обсъдени. Стратегията до 2020 година – така, бяха изготвени препоръки. Беше казано, че трябва нещо да се направи, резолюции а, и действия, които трябва да предприемат а, институциите на европейско ниво. Трябва да се опитаме тези резолюции, тези решения да бъдат а, прилагани в бъдеще. Господин Ручек и аз, като ръководители на гората, трябва да представим тези препоръки на председателския съвет, на депутатите. Не знам точно как ще стане, но ние поемаме ангажимента като ръководители на тази агора да ви даваме обратна а, информация. Да има много неща, които бяха предложени, но не могат да бъдат така а, просто и лесно приложени, както в рамките на съвета, на комисията, на парламента, да било той в държавите членки. Дамата от Полша каза какви резултати има от предишния Агори. Дали въобще нещо полезно а, проистича от тези заседания, беше сегнат въпроса преди за борбата с климатичните изменения. Преди три години този въпрос беше само на теория, но сега виждаме, че нещата се случват и на практика, и в комисията, и в съвета, и в държавите членки. И този въпрос, който тогава се обсъждаше на местно ниво, получи европейско измерение и стане един политически въпрос. Така че има и други въпроси, които ще станат, ще получат политическо измерение. Например, въпроса свърза с бедността, с равенството. Надяваме се, че нашата гора ще допринесе за решаването на редица проблеми. Смятам, председателя, че Let me also thank all of you, whether you come благодаря ви. Независимо от това дали идвате от организираното гражданско общество или от конференцията за постигане на консенсус, която обхвана представителите на гражданите. Ние тук в Европейския парламент имаме депутати от 27-те държави членки, които представляват 500-те милиона работници. Ние не можем изцяло да решим проблемите, без никаква помощ. Нито комисията, нито съвета, нито парламента не може да направи нещо без да се действа заедно. За това трябва да се работи заедно на всички нива, по всички въпроси, във всички страни. Това въжи и за нивото на европейските институции. Лисабонският договор предвижда по-голямо сътрудничество между Европейския парламент и економически и социален комитет. Както говорихме, много е важно да се засиля сътрудничеството между европейските институции и държавите членки. Да, ние всички живеем в Европейския съюз но повечето от аспектите на политиката, сферата на социалното осигуряване, социалната политика като цяло, политиката в областта на образованието, всичко това са въпроси, които изцяло са в правомощията на държавите членки или дори в някои държави членки тези въпроси са в компетенцията на регионалните власти. За това от европейското ниво до националното или регионалното ниво, до нивото на всички граждани, ние трябва да работим заедно в тясно сътрудничество. Това въжи и за публичния сектор, и за частния сектор. Разбира се, това въжи и за вас. Организациите на гражданското общество и също така доброволците. Така че не е случайно, че Европейската комисия обяви 2011 година за година uh, за година на доброволческата дейност. Над 100 милиона души в Европа са ангажирани в доброволческа дейност в областта на спорта, образованието, борбата с бедността. Ние тук в Европейския парламент Разбира се, ще се стремим по време на тази година и не само по време на тази година да укрепим тези аспекти. Много ви благодаря за вашите препоръки. За съжаление, нямаме време да обърнем внимание на всяка една от вашите препоръки, но, както вече беше споменато, важното е тези препоръки да бъдат предадени на председателството на Европейския парламент и те ще бъдат предоставени на председателството на Европейския парламент и на ръководителите на политическите групи, както и на парламентарните комисии, които се занимават с економически и финансови въпроси, социални въпроси, образованието, културата, равенството. Така че вашият принос е много ценен. Ще се спра само на една до две от тези препоръки. Вие говорите за стратегията Европа 2020 година и това наистина е много важно. Но на нивото на Европейския парламент ние трябва да създадем една постоянна или може би временна структура, която последователно да се занимава с въпросите на стратегията и то по един по-координиран начин. Вие също така препоръчахте и мисля си, че това е нещо споделено всички нас, че ние трябва да се че не трябва да се съсредоточаваме само върху економическите въпроси. Да, разбира се, имаме нужда от по-силно регулиране на финансовия сектор. Имаме нужда от един по-силен бюджет, но не може и не трябва да забравяме социалните аспекти. Вие правилно посочвате вашите препоръки. Ние живеем в Европа, имаме европейски социален модел. Да, разбира се, нещата могат да се различават в зависимост от конкретната държава членка, но разбира се, има определени права, които са въплатени и отразени в хартата за основни права. Така че, разбира се, и основните права включват и социални права. Имаше някои препоръки, свързани с Европейския социален фонд и структурните фондове отново и тази следващата година ще имаме дебат за финансовата перспектива за 2013-2020 година. Така че много е важно нашите идеи, вашите идеи да бъдат открепени с повече финансови средства, да използваме тези структурни фондове. Това въжи също и за Европейския социален фонд, и вие подчертахте, че тези фондове трябва да бъдат използвани. И също така средствата от тези фондове трябва да бъдат насочени към борбата срещу бедността, тъй като вие много правилно казахте, че за съжаление нивото на бедността в условията на економическата криза се увеличи. Вие говорихте за това не само по време на семинар номер едно, но и при участието ви в другите семинари. Така че благодаря ви много за вашия принос, за вашите изказвания. Обещавам ви, че ще продължим да работим по всичко, което ни препоръчахте и Европейската комисия, Европейския съвет ще бъдат много заинтересовани от това, което вие направихте тук. Какви са вашите заключения и препоръки? И накрая някои чисто практически въпроси. Да, разбира се, ще учат отчетем това, което беше казано, например, за списъка с участници. Разбира се, ще мислим това, какви точно храни и напитки да предлагаме. Така че още веднъж ви благодаря. Борбата срещу бедността не е лесна. Това не е нещо, което ще постигнем за броени дни. Но от името на Европейския парламент ви обещавам, че ние ще работим в тази област. И това няма да се ограничава само с законодателната ни дейност, но също така и чрез организиране на подобни изяви. Благодаря ви. Vi slutar inte riktigt än, men mycket snart. Först vill jag då tacka för det initiativet. Добре. Съвсем накратко искам да благодаря на всеки. Благодаря на всички, които поеха инициативата за организация. Благодаря специално на Изабел. Благодаря на всички участници. Заместих председателя на Европейския парламент получава моята специална благодарност за това, че ние можахме да ползваме тази прекрасна зала за нашата изява. И много се радвам, че така ефективно работихме по време на тази изява в Европейския парламент. Аз представлявам е, европейските организации и мисля, че е много важно да има добри взаимоотношения и добра съвместна дейност между европейските институции и организацията на гражданското общество. Важно е всички да се ангажираме с един устойчив подход към Европа. И тази устойчивост трябва да се проявява не само в сферата, социалната сфера, не само що се отнася до околната среда, но важно е да имаме един стратегически подход към устойчивостта. Трябва да отчитаме всички аспекти. Нека да разгледам историята на Европа. Тя ни дава модел за успеха. Благодаря на преводачите. Ще имаме тук един кратък концерт, за да приключим нашата конференция. Ще изслушаме една песен, която е била написана специално за нашата изява. И музиката и текста са били написани специално за тази изява. Ако искате да получите повече информация за текста, може би ще трябва да слушате преводачите, които ще превеждат текста. Предупреждение от преводачите, подобни текстове много трудно се подават на превод, така че моля имайте предвид всичките условности на този превод. Аз бих могъл да кажа на английски. Ние ще продължим да работим на английски.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 Моето пристанище е бедността. Аз съм заливан от вълните на бедността. И все пак се надявам, че ще има надежда за мен. Аз, аз съм мръзна целия, стоя до един фенер. Аз отчано търся надежда. Хоризонта е наблизо. Много съм щастлив, когато от време на време получа малко работа и все пак не губя надежда. Виждам улицата и се надявам, че някой от вас ще спре да си поприказва с мен, да ми даде малко надежда. Винаги мога да ви разкажа нещо за себе си и и моето пристанище е бедността, вълните на бедността ме заливат, но все пак се стремя да не губя надежда и се надявам, че вие ще ми вдъхнете надежда. Le de la de Луик Жубен е автор на този текст, а Лив Моне е автор на музиката.